E, Уважаеми колеги, Възобновяваме заседанието и продължаваме с следващата точка от дневния ред. избор на заместник-председатели на Европейския парламент получих имената на следните кандидати за тази длъжност. Роберта Анджелили, Изабел Дюран, Силвана, Краца Цагаропо, Михал Камински, Силвана Кохмерин, Ставрос, Макмилан Скот Идворд, Мартинес Мартинес,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 Броят на кандидатите е повече от 14, а заместник-председатели на парламента могат да бъдат само 14. За това предлагам да преминем към гласуване. Започваме първия кръг от гласуването. Преброителите ще бъдат същите, както при избора на председател. Затова моля преброителите да заемат местата си до урните и те ще гласуват последни. Повтарям, тъй като броят на кандидатите е по-голям от е, броя на местата, съгласно член 15, алинея 1 от правилника, трябва да проведем тайно гласуване. Правилата са следните. Всеки използва една карта за гласуване и гласува индивидуално. Много ви моля да вземете местата си. Чета много важна част от регламента. Повтарям. 14 са местата за заместник-председател. Кандидатите, които получат абсолютно мнозинство, се считат за избрани.